Европейския съюз ще могат да бъдат по-обединени по този начин. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. С това приключва нашия дебат по тази точка. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, много различна тема. Докладът на господин Оди по седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности. Започваме с докладчика. Имате думата, господин докладчик. Госпожо председател, мисля, че е, трябва да дадем време на комисаря да вземе своето място. Благодаря ви. Госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Днес е, сме се събрали е, за да разискваме относно мъждината оценка на седма рамкова програма. Това е, е най-голямата програма от подобно естество в света. Бяха предвидени 70 милиона за общо 5 години. През 2006 година беше завършена шеста рамкова програма и тук става дума за периода 2007-2013 2010 е, година. Те трябва да бъдат оценени. Първо, а, а, е, Европейски съюз остава зад гърба си провала на Лисабонската стратегия, която имаше за цел до 2010 година да постигне най-конкурентно способното общество, основано на знанията. втория елемент от провала на Лисабонската стратегия беше провал на Европейската конституция. В момента разполагаме с Лисабонския договор. Третия елемент на провала се изразяваше в кризата, която дойде при нас от Америка. През 2012-2013 година ние трябва да оставим кризата зад гърба си и да преразпределим следствата от бюджета, където ще става дума за повече средства. 28 милиарда и половина остават за програмиране в седма рамкова програма. За това трябва да обмислим много добре какво ще бъде нашето послание към Европейската комисия, за да може следователската дейност да бъде насочена към най-големите предизвикателства. Искам да се спра на два момента. Първо, опростяването и второ, отговор на големите предизвикателства. За опростяването нашата колежка Мария Мария Карвалио ще представи своя отличен доклад. Госпожа комисар, ние много се радваме на решението на комисията за това да създаде е, система за е, общо записване, но трябва да се е, отчитат разходите за минали периоди. Знаете какъв е доклада на Европейската сметна палата. Имаме възможност да създадем правно основание за опростяване на изискванията, но трябва да ви кажа, че аз е, не вярвам, че ако работим с толерантност към риска, ще решим а, проблема. Ако системата се опрости, а, системата ще бъде натоварена с по-малко рискови, а, рискова. Аз предлагам да бъдат проведени независими контроли. А, които да а, а, предотвратят споровете между различните контролиращи инстанции. На второ място исках да говоря за големите предизвикателства. Знаем, че участието на големите предприятия се увеличава, най-вече по отношение на европейския патент. Малките и средни предприятия и жените са другите проблеми. Проблемите се крият и в структурните фондове, постигането на високо качеството равнище при подбора на проектите. Трябва да направим така, че следователската тези инфраструктури да са разпределени по цялата територия на Европейския съюз. Ние не знаем къде ще, откъде ще дойдат бъдещите Нобелови лауреати след 5 години за в бъдеще. Ние предлагаме средствата за изследователска дейност да бъдат удвоени, за да може да създадем единно европейско изследователско пространство, което ще бъде ключ за растежа и ще ни е необходимост да финансираме нашите екологични и социални амбиции. И епитропо благодаря, господин докладчик. Сега давам думата на комисар Геген Куин от името на комисията. Заповядайте. Уважаеми членове на парламента, искам да ви благодаря за тази възможност да взема отношение преди окончателното гласуване на междинния доклад по отношение на седмата рамкова програма утре сутринта. Прилагането на тази рамкова програма и стратегическата рамка за иновации се считат за част от много важни стъпки. Дебата днес е част от тези много важни стъпки. Днес достигнахме до този доклад благодарение на месеци усилена работа от страна на депутата ОДИ, от страна на много членове на различни комисии. Понякога резултатите до които стигнахме, се отхвърлят дори от онези, от лицата, които ще се ползват от тази програма. Много е важно да предвидим някои важни елементи които са залегнали в този доклад. На първо място това е доклад, който засяга ключови въпроси, свързани с международната оценка на седмата рамкова програма. Много е важно да отбележим, че този междинен доклад предизвика ответна реакция от институциите и макар, че този доклад предизвика различни реакции, като цяло той е съгласен с оценките на различните експерти. Комисията се радва да види, че качеството на оценъчната работа се отчита от парламента. Комисията отбелязва, че тук се отчитат трите основни елемента от оценъчния доклад на комисията. Макар, че няма пълно съгласие с комисията, има общо разбиране относно основните елементи най-вече нуждата от цялостна стратегия за засилване на научната дейност и иновациите в контекста на стратегията ЕСА 2020 година, необходимостта програмата да бъде по-достъпна за различни лица в цяла Европа, нуждата да се опростят процедурите, за да може всички участници да поставят ударението върху креативността, а не върху бюрокрацията. Комисията смята да предпочитава предприеме конкретни мерки в оставащите години от седмата рамкова програма, за да приложи предложенията на онези, които направиха оценките. Ние вече приложихме три мерки за упростяване за седмата рамкова програма, по-голямо използване на осредени разходи за персонала, улесняване на работата на малките и средните предприятия и по-ясно и общо приложение на правилата. Оценките и препоръките в тази междинна оценка са много важни за бъдещата дейност в областта на научната дейност и иновациите. Тук ще се извърши необходимия качествен скок по отношение на упростяването, за да може чрез новата стратегическа рамка да имаме нови правила за участие и с ваша помощ и нов финансов регламент, който да е достъпен. Комисията ще участва в целият този процес, ще отчита вашите позиции, въпросите, които повдигате, ще ни насочват в нашата работа. Благодаря. Благодаря. Госпожо комисар, сега от името на Комисията по бюджети господин Хаглонд за една минута. Благодаря, госпожо председател, благодаря на госпожа комисаря за силния ангажимент по тези въпроси. Благодаря на докладчика. Аз съм докладчик от името на комисията по бюджет. Няколко кратки коментара от страна на нашата комисия. Като един критичен първи коментар искам да кажа, че би било добре оценките да идват на време. Нашата работа в парламента по този начин ще се улесни и добре но като цяло оценката е добра. Комисията по бюджети смята, че е важно по един по-добър начин да се засили връзката между научната дейност и у нези, които могат да се възползват от нея, да се засили потенциала за иновации и идеи. Освен това, трябва да се постави ударението върху подход, който отчита риска, защото без такъв подход нямаха да стигнем до добър резултат. Освен това, трябва да се упрости процеса, като каза комисаря. Много е важно да няма бюрокрация. Освен това искам да напомня, че стратегията ЕСА 2020 трябва да се е, изпълнява още в рамките на седмата рамкова програма. Благодаря. Благодаря. Сега стигаме до ораторите от името на политическите групи. Давам думата на госпожа Карвалю за две минути от името на НП. Госпожо председател, госпожо комисар. Искам да поздравя докладчика за блестящия доклад и по начина, по който той работеше върху доклада с включване на всички мнения. Наистина, ние трябва да сме конкурентоспособни в Европейския съюз. Затова иновациите са много важни. Затова прегледа на програмата е от решаващо значение – защото програмата трябва да може да даде своя принос за възстановяването на европейската економика. Упростяването и достъпа до средства са изключително важни. Също така важно е дефинирането на тематичните приоритети. Ако можем да упростим процедурите, по този начин ще упростим целият процес и ще го направим по-прозрачен. За това предложенията на докладчика за упростяване няма да означават преглед на финансовия регламент. Просто те ще бъдат включени и трябва да бъдат включени в рамковата програма номер 7. Искам да приветствам предложенията на комисията в тази насока. Искам също така да посоча новата насока е именно определяне на нови тематични области здравеопазване, енергетика, опазване на околната среда. Също така смятам, че трябва да се упростят правилата, които да ни позволят да преодолеем проблемите. По този начин повече малки и средни предприятия, повече млади изследователи ще участват в седма рамкова програма. Много се радвам, че основните насоки за седма рамкова програма вече са формулирани. Също така приветствам идеята за увеличаване на бюджета за научно-изследователска дейност през следващия европейски бюджетен период. Само така Европа ще стане по-процъфтяваща и по-конкурентоспособна. Председателката, благодаря ви. Сега Госпожа Томсън за една минута, моля. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. На първо място искам да благодаря на господин Оди за отличното сътрудничество по отношение на оценката на рамковата програма за научна дейност. Европейския съюз е изправен пред гигантско предизвикателство в лицето на страни като Бразилия, е, Китай и Индия. Те стават свидетели на голям растеж, затова ние трябва да създаваме растеж и работни места чрез научна дейност и иновации, иначе Европейския съюз ще изостане. Седмата рамкова програма беше успешна, но има място за подобрение. Имам три приоритета по отношение на следващата програма. Трябва да опростим процедурите за кандидатстване и за отчет, трябва да прекратим веднъж за винаги с тази бюрокрация. На второ място трябва да имаме свобода и гъвкавост. Е, учените трябва да имат гъвкавост да избират областта, в която да работят. Освен това, програмите трябва да са гъвкави, за да разрешим предизвикателствата на утрешния ден. Това води до по-добри резултати. Освен това, трябва да работим така, че да отчитаме междудисциплинарния подход. Благодаря. Благодаря. От името на либералите госпожа Ри за две минути. Е Благодаря. Седмата рамкова програма е най-важната рамкова програма в света 9000 проекта се финансират от тази програма. И въпросът е, е тази огромна инвестиция наистина да си заслужава има отговор на въпросите. На Европа и е трудно да постигне това, което би могла да постигне. И ние знаем какви са причините за това. Ние сме разпокъсани, що се отнася до изследователската и научна работа. Разпокъсани сме, делим се на север, юг, изток и запад. Каза се също така, че изследователите и учените трудно намират пътя до седма има рамкова програма. Съветът е, и комисията и парламента са до голяма степен на едно и също мнение, а именно, че научните изследвания трябва да се ориентират към големите проблеми на обществото. Измененията в климата, енергетиката след Фукушима особено много, сигурността и безопасността на храните и не бива да разпиляваме усилията си мога единствено да подкрепя становището, че Европа трябва да постави на ново своите приоритети и трябва да работи за изпълнение на големи и амбициозни цели. Спомена се сумата от 28 милиарда, които остават и са на разположение. Искам да спомена някои от областите, в които се заслужава да се инвестира, например нанотехнологиите, медицината, новът, новите енергии. Защо трябва да предизвикаме истинска революция. Сега приключвам. Европейския съюз трябва да поеме ръководна роля и да стане водещ и в нанотехнологиите. Благодаря госпожо Рис за ЕЦР Вики Форд за минута и половина. Благодаря ви. Научно-изследователската дейност и и иновациите и научно-изследователската дейност са отговор на нашите проблеми, на предизвикателствата пред нас. Изключително е важно да можем да даваме възможност на експертите и научните работници да се развиват. Обаче системата за подпомагането им в Европа е най-бюрократичната света. Мисля си, че може, трябва да се направи за упростяването. Парите не достигат, но трябва те да отиват до учените, които работят в лабораторията, а не до тези, които само попълват формуляри. Реалната полза от научните изследвания много често е трудно да се измери точно, но смятам, че общата европейска система за оценяване на резултатите ще бъде една стъпка напред. Нашите учени трябва да състезават с най-добрите учени в света и те трябва да бъдат оценявани в глобален мащаб. Не трябва да подкопаваме принципа, който казва, че трябва да се стремим към най-добри постижения. Също така трябва да се подкрепят и отделни учени, а не само екипи от учени. Бих искала да се предоставят повече пари за научно-изследователската дейност, но няма неограничена банкова сметка за това. Моята група ще подкрепя ангажименти, свързани с финансиране. Ние искаме парите да се предоставят и разпределят по-интелигентно, чрез по-добри процедури за обществени поръчки в това число. Благодаря. Благодаря, че се съобразихте с времето си за изказване. Сега им давам думата на госпожа Матиас от Обединената левица. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря за чудесното сътрудничество в, с политическите групи. Оценката на рамковата програма е от фундаментално значение. Аз не искам да Повдигам сега въпроса за упростяване, прозрачност, разпределение на средствата. Естествено, това са неща, които се разбират от само себе си и са част от доклада, защото отразяват позицията на парламента. Изследователската дейност и новаторството са важни сфери и ако ние искаме да създадем модел за развитие, който да е устойчив, е, трябва да спазваме тези принципи. Има различни измерения. Искам да спомена тези аспекти, които бяха обаче забравени. Първо, оценката показа и ние не трябва да забравяме, че винаги и имаме концентрация на средствата за изследвания. Някои изследователски центрове, някои държави членки, някои големи индустриални е, браншове имат по-лесен достъп до тези средства, отколкото други. Ние трябва да се погрижим е, страните от юга и новите държави членки да участват по-активно и да имат по-голям достъп до това финансиране. От друга страна, смятам, че участието трябва да бъде разширено. Ние трябва да си помислим за участниците от гражданското общество, за малките и средни предприятия, защото те са много важни. На трето място искам да посоча е, трудността на изследователската дейност. Необходими са ни качествени изследвания, ако наистина искаме изследователите в някои страни на Европа да да не бъдат осъдени да работят при такива условия, които просто не заслужават името си. Мисля, че това е важно за парламента като стъпка. You, Госпожа Цавела за една минута. Искам да благодаря на господин Оди за отличния му доклад. Рамкова програма 7 е една от най-големите научно-изследователски програми в света. Добре е да направим оценка по средата на пътя. Радвам се, че има общ призив за мерки за упростяване на правилата за финансиране. На второ място, важно е да се фокусираме върху участието на малките и средни предприятия в програмата. Призоваваме за мерки да се подобри този аспект. Бъдещият растеж и създаването на работни места зависи от малките и средни предприятия. Да се подкрепят на трето място действията по програмата Мария Кюри. В средносрочен план трябва да се разработи механизъм, който да отчита напредъка и да измерва ефекта от инновационните политики в Европейския съюз. В заключение искам да кажа, че нивото на финансиране на рамкова програма 7 трябва да се запази. Инвестирането в научно-развойна дейност е една от основните цели на стратегия Европа 2020. Благодаря. Благодаря, госпожо Цавела. Сега преминаваме към индивидуалните оратори. Господин Ръл има думата. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря на господин Оди и на всички колеги, които участваха в изготвянето на този доклад. Един такъв преглед е важна предпоставка за изводите, които ще бъдат направени след това и мисля, че всички ние сме единни по отношение на мнението, че ако инвестираме в изследвания, инвестираме в бъдещето в Европа. Обаче трябва да имаме смелост да направим необходимите изводи е, в е, следващия етап. Имаме ли наистина тази смелост и ще успеем ли да осигурим достатъчно финансови средства? Всеки твърди, че това е възможно, но ще бъде трудно. Трябва по-ефективно да използваме средствата. Благодаря много, че в тази връзка в дебата се постави много силно акцента върху опростяването в доклада на госпожа Карвалю. Как е, наистина да успеем да опростим нещата, те да бъдат по-ефективни, така че със средствата, които се влагат, да се постигне по-голям ефект. Така че, е, според мен, това наред с достатъчното финансиране е втори е, по важност въпрос. И трето, аз не искам да противореча на колегите, но трябва да внимаваме да не разпределяме средствата по принципа всеки да получи по-малко. Това не е принцип принципа, по който се, е, трябва да се отнасяме с е, средствата за изследвания. Средства за изследвания трябва да се отпускат наистина за е, най-добрите инициативи. Ние имаме голяма задача, а именно как можем да гарантираме държавите членки, които все още не изпълняват критериите за най-високо качество, да могат да се доближат до тях. Необходими са ни очевидно други инструменти, защото е, този въпрос не е решен. В бъдеще ни е необходим инструмент, който в бъдеще да ни позволи не равномерно разпределяне на средствата, а да се използват и други инструменти за поставяне на необходимите акценти. И последно, не на последно място, трябва да. Е, решим какво е концентрация върху най-важните неща ние трябва да имаме смелост да установим кое е най-доброто и какво точно трябва приоритетно да подпомагаме. Благодаря. И кирия Руера. Благодаря, господин Ройл. Госпожа Риера Мадорел за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Виждате, че ние сме успели да превърнем някои от недостатъците в предимства в новата рамкова програма. Акцента се поставя върху научни изследвания и върху съчетаването на високи резултати с сближаването. По този начин ще се подпомогнат учените. Трябва да помогнем, да помислим също така и за Мари Кюри, да видим как можем там да помогнем. Правилно се обръща внимание на необходимостта от упростяване на процедурите и насърчаване на участието на частния сектор. Определено има инструменти, които могат да се усъвършенстват. Обедена съм, господин Оди, обаче, че са извлечени полките. Обедена съм, че следващата програма ще бъде по-добра. Благодаря, господин Панайотов. Две минути. Госпожо комисар, уважаеми колеги, искам да благодаря най-напред на експертите на комисията и на господин Ауди за тяхната работа. Този преглед е особено важен. Европейския съюз не постигна заложените в стратегията от Лисабон цели. Има обаче и водеща роля на Европейския съюз в някои области, от които можем да се гордеем, въпреки че има и предизвикателства. Въпреки това обаче ние успяваме да се конкурираме. Съжалявам, че липсват енергийни източници на европейска почва, които са толкова важни за развитието на иновациите. Също голямо предизвикателство е и застаряването на населението. Въпреки всичко, обаче, Европейският съюз има най-амбициозните и всеобхватни регламенти, свързани с защитата на околната среда. Освен това, спазва в най-голяма степен и трудовите норми. Нашия континент е базиран на ценности и не е засегнат прекалено много от глобализацията. По мое мнение, не можете да се превърнете в базирана на знания на економика, без да се а, зачитат всички аспекти, характеризиращи европейското общество. Благодаря ви. Благодаря, господин Панайотов. Следващия оратор е господин Зъбров. Госпожо председател, новаторството е един от основните инструменти, които ще помогнат на Европа да възстанови растежа си, особено в момент на криза. В доклада обаче не се обръща достатъчно внимание на някои въпроси. Мисля, че са предвидени твърде малко средства за новаторство в новите държави членки. Мисля, че е крайно неприемлива тази диспропорция между новите и стари държави членки. В целия доклад този въпрос се споменава само един път. С други думи, това е един много отрицателен аспект на доклада. Не смятам, че по този начин ще се подпомогне устойчивото развитие на Европейския съюз. Предвидена е определена сума до 2013 година 8 милиона и тази сума не се предвижда да се увеличи. Ето защо смятам, че в бъдеще трябва да обърнем повече внимание на по-справедливото разпределение и сред новите държави членки, тъй като това е голяма възможност за тях. Науката и научните изследвания трябва да се отползват за целия съюз. Проблемът за финансирането е, стои, се поставя с особена сострота при малките и средни предприятия. Финансовата криза, строгите економии затрудняват кредитирането за новаторство, особено в дългосрочен план. Това е факт, който трябва да се отчете. Също така е необходимо да се опростят административните процедури. Председателката. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Сартори за две минути. Благодаря. Искам също да благодаря на колегата Оди. Също така на всички индустриални представители за тази толкова важна инициатива. Не беше споменат обаче факта, че в Европа има много голямо закъснение, когато говорим за изследователска дейност и иноваторство. Разбира се, добре е да е, кажем, че сме постигнали чудесни резултати, но а, е, точно толкова добре е, би било да кажем, че в някои области сме изостанали и то не само по отношение на традиционния конкурент САЩ, а за някои е, други конкуренти искам да е, кажа няколко думи тук. Това са Китай, например, и Индия. Ако Европа не иска да изостава, трябва да вложи повече в изследователската дейност и в е, иновациите. Ние трябва да направим този избор. Тази вечер не е необходимо в е, парламента да вземем решение. Е, става дума за финансовата прогноза, става дума за темата как да се използват средствата, с които разполагаме в Европа. Този проблем трябва да намери решение. И ако го осъзнаваме, то тогава проблемите, които засегнаха господин Оди, господин Карвалю и така нататък, могат да намерят решение. Тук мисля, за упростяване, за координиране на финансовите средства, мисля също за Европа 2020, всички инициативи за най-високо качество и така нататък. Това са изключително важни инициативи, особено по отношение на малките и средни предприятия, защото точно в тази сфера ние бихме постигнали много с упростяването на процедурите. От друга страна са големите изследователски центрове, които не използваме достатъчно. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, драги колеги. Колегата, докладът на колегата отразява нашите дискусии. Нямам да обръщам внимание на оценката, която той е, дава. Само ще поставя акцент върху два факта. Първо, новаторството. Европейския парламент по ангажимент да насърчава, но това не трябва да бъде в ущърп на фундаменталните изследвания. Много добре знаем, че най-напред идват резултати от фундаментални проучвания. След това тези резултати могат да се използват в економиката и индустрията. Трябва да се прави разлика между използването и оценката на фундаменталните изследвания. Второ, всички сме съгласни, че бюджета трябва да бъде на висотата на нашите амбиции. Тук трябва да кажа, нека да бъдем, да проявяваме новаторство е, няма смисъл да увеличаваме инструментите, нека да ги използваме по-ефективно. Механизмите за споделяне на риск е, дават е, резултати, но нека да направи, но нека Европейската комисия да отрази е, и да вземе предвид насоките, предложени от доклада. Председателката, госпожа Джордан Сизели за две минути. Уважаеми колеги, седмата рамкова програма влезе в сила през 2007 година след разширяването на Европейския съюз с включването на 12 нови държави членки. По този начин беше увеличено многообразието в Европейския съюз. Въпросът е дали тази рамкова програма включва това многообразие в достатъчна степен, дали е създадена в такава степен, че да насърчава най-добрите постижения равноправно в целия Европейския съюз. Прегледът показва следното. Неравноправно географско разпределение, ниско участие на учени от някои страни, особено тези, които се присъединиха през 2004 и 2007. Изследователите от по-малките държави членки са слабо представени като координатори на проекти. Обяснението, което ми беше дадено е, че седмата рамкова програма се базира на критерии за най-добри постижения, което води до следното заключение. Слабо представените региони в тези проекти имат ниско качествени изследвания. Дали това е така обаче? Аз не считам, че подобна оценка трябва произволно да се прави. Призовавам комисията да направи преглед да направи нова оценка на факторите, които са допринесли за този резултат. Защо Европа изостава в сферата на най-добрите постижения? Това е така, защото нямаме достатъчно финансови средства. Вероятно трябва да използваме ресурси от структурните фондове. И тази възможност трябва да остане за следващата рамкова програма. Използването на структурни фондове трябва да бъде позволено. Не трябва да се използват структурните фондове за една страна в друга страна, защото така разделението между регионите само ще се засили. Надявам се, че ще могат да бъдат превъзмогнати всички от тези съмнения, които остават а, по въпроса за това защо толкова малко е, изследователи от по-малко и по-нови присъединили се държави участват като координатори по проекти. Благодаря ви. Следващия оратор е господин Корейра де Кампус за една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, най-напред искам да поздравя господин Оди за чудесния доклад. Междинният преглед се забави, но независимо от това, аз смятам, че той обръща внимание върху прекомерната бюрокрация, много ненужната осложненост на рамковата програма. Освен това, смятам, че има сериозни опасности, свързани с бюджетните кредити за големи проекти. Заедно с това не бива да пренабрегваме някои от положителните елементи и несъмнените успехи, като Европейският е, съвет за научни изследвания, както и по добрата равнопоставеност между половете. Какво трябва да направим? Трябва да насърчаваме високото качество не за, само за някои страни, а за цяла Европа. Освен това, смятам, че рамковата програма трябва да бъде по-тясно свързана с новаторството и средствата предвидена за предприемачите и малките и средни предприятия, в това число Евростар. Председателката, благодаря господин Рюбик, две минути. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че става дума само за това, че ние трябва да подкрепим изследователската общност и по този начин економическата мощ на Европа в международната конкуренция. И за това трябва да си помислим с какви собствени средства разполагаме за осмата изследователска програма. Искам да приканя госпожа комисаря в съответствие с това да вземе предвид приходите от е, емисионни квоти защото по този начин ние бихме решили проблема с въглеродния диоксид. Става дума за суми, които се изразяват с двуцифрени числа в милиарди и могат да бъдат използвани за енергетика, за най-различни възможности, които ще ни дадат възможност за устойчиво развитие на околната среда. Това бихме могли да обсъдим с комисар Левандовски и съответно с финансовите министри. На нас ни е необходима по-голяма степен на укрепване на програмата СИП. Там а, комуникационните технологии е, трябва да намерят е, съответно отражение, да се даде възможност на изследователите по-бързо и по-ефективно да имат достъп до последните е, стандарти, сателитни съоръжения, минерални влакна и така нататък, оптична технология. Разбира се, тук трябва да се вземе предвид и Европейския технологичен институт. Тук става дума за това съдържание, съдържанието от седмата програма и от други програми да бъдат адаптирани към нашия образователен ландшафт, защото и професорите, и учителите, и учителките в детските градини се нуждаят от най-актуални знания. И не на последно място Европейския съвет за изследвания извършва чудесна работа, обаче работите, които се награждават, трябва да намерят бърз достъп до широката общественост. И аз искам още веднъж веднъж изрично да благодаря на господин Оди за това, че той се ангажира с малките и средни предприятия и както каза господин Корея да Кампуш, е, в е, тази програма може да намерим е, корените на един от най-големите проекти на бъдещето. Благодаря. Господин Енчо за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Най-напред искам да поздравя господин Оди за неговата работа и за координирането на нашата дейност. Считам, че по-добрата координация и синергия в рамкова програма 7 със структурни и кохезионни фондове може да улесни участието на държавите членки които нямат а, такова силно участие в момента. Сътрудничеството трябва да бъде приоритет. Държавите членки трябва да си сътрудничат, а не да се конкурират. Успех баемостта до сега, която е скромна, може да се подобри чрез упростяване на административните и финансови мерки. Комисаря Куин каза, че трябва да изпратим в машината за нарязване на хартия а, бюрокрацията. Днес ви питам, госпожо комисар, а, моля ви да ни помогнете да преминем от думи към дела. Благодаря ви. Благодаря. Господин Ван Нистелрой за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин докладче, господин Оди, госпожо комисар. Винаги е полезно да хвърлим поглед към миналото, особено в, в настоящия момент, когато очакваме промяна в финансовата перспектива. Необходимо е високото качество на научните изследвания да бъде въплатено в съответна рамкова програма. Ние трябва да обучаваме нашите хора така, че да имаме повече патенти. Имаме нужда от високо качество на изследванията, това е вярно. Но това високо качество трябва да се основава на здрава база, не просто на интелигентност. Коренът на това високо качество трябва да бъдат градовете. Не е възможно да се осъществява тази висококачествена работа само в градовете обаче. Наша работа обаче в парламента е да направим така, че резултатите от е, изследванията да се превърнат във възможности за растеж. Тук трябва да направим връзка и с структурните фондове. Необходимо е регионите да се обърнат към специализацията. Не само със средства на Европейския съюз и със собствени средства на държавите членки. Ето защо съвместните програми са толкова важни. Още два въпроса. Да, ние трябва да направим така, че има кой да поема риска. Ние имаме инструмента за разпределение на риска. Второ, Определено бюрокрацията трябва да се ограничи. Нека дадем, осигурим на хората въздух, възможност да осъществяват новаторска дейност. Нека да не държим толкова на ролята в администра... на администрацията в научните изследвания. Благодаря, казва председателката. Следващият оратор е господин Марченкевич за минута и половина. Благодаря ви, госпожа председател, госпожо комисар. Искам да благодаря най-напред на докладчика за неговата работа и да ви привлека вниманието върху следното. Трябва да упростим правилата и процедурите във всички програми в сферата на новаторството. Трябва да видим какви са причините за слабото представяне на представителство на учени от новите страни. Всички страни трябва да могат да, да развиват а, а, сфера на научно-изследователска дейност. Те трябва да фокусират а, изследванията си върху нуждите на пазара и социалните потребности на страната си. Трябва да подкрепим микропредприятията, и да насърчим създаването на технологични платформи и кластери. Същевременно искам да заявя, че европейските региони са твърде различни от гледна точка на нивото на новаторство. Тези разлики трябва да бъдат преодолени и това трябва да се има предвид при разпределенето на финансовите средства. Не бива да забравяме за нуждата от синергия както на национално и регионално ниво и на европейско ниво. Нека да имаме общи норми и правила, е, финансови регламенти, които да ни помогнат да създадем една по-прозрачна система. Надявам се, че можем да се получим от седмата рамкова програма за нашите действия в бъдеще. Благодаря. Сега давам думата на господин Хокмарк за минута и половина. Госпожо председател, най-напред искам да поздравя докладчика за неговия доклад. Мисля, че тук трябва да подчертаем три неща. Първо, по-малко бюрокрация, упростяване на процедурите. Казахме това в началото на седмата рамкова програма. Тя стана малко по-малко бю бюрократична и мисля, че учените разбират това – само, че трябва още. Това не е достатъчно. Нека да имаме повече доверие на университетите, които съществуват от векове. Не можем да, се, да не се страхуваме, че те ще избягат с парите. Второ, ползата от съвместните ни усилия би трябвало да бъде високо качество на научните изследвания. Всички държави членки финансират научните изследвания. Също така имаме структурни фондове. Ако в тази програма ние не се стремим е, към високо качество, ще загубим конкурентно способността си, която ни е задължителна за бъдещето. На трето място мобилността. Мобилността Очакването, че мобилността може да се е, осъществи от рамковата програма, става необходимите условия за високо качество. Предложени са е, ваучери за мобилност, е, които, с които ще се повиши мобилността и в крайна сметка ще спечелят научните изследвания. Благодаря, каза председателката. Сега преминаваме към процедурата спонтанни изказвания. Е, десет души са се записали. Ще дам думата на всички тях, но моля ви спазвайте ограничен за една минута. Първи господин Кели. Госпожо комисара, аз е, не често се съгласявам с вас по въпроси, но днес за мен е напълно ясно, че комисията и депутатите от този парламент споделят едно и също мнение. Докладчика заслужава похвала за това постижение. Както каза комисаря, радвам се, че се поставя акцент върху някои прости неща. Първо, упростяване. Нуждата от упростяване е жизнено на Радвам се, че комисаря каза, че ще преминем към лесна за прилагане финансова регламентация. Ние трябва да гарантираме, че ще имаме най-добрите изследователи и най-добрите резултати. Ние се провалихме с Лисабонската стратегия. Тази ситуация не може да се повтори. Чрез а, научни изследвания, а, и а, демонстрационни проекти, ние можем да постигнем това, което, от което се нуждае Европа. Благодаря. Господин Дес. Non c'è la parola allo... Той не е в залата. Господин Лухан има думата. Госпожо. Обективелор УЕ 2020 este necesar ca Госпожо комисар, госпожо председател, в сегашния момент е много е задължително седмата рамкова програма да отговаря на предизвикателствата. Трябва да упростим достъпа на малките и средни предприятия до финансиране, за да могат да развиват нови услуги и стоки. Равнището на съфинансирането, документацията, достъпа до информация и специализирани консултации трябва да са реалистични противен случай, независимо от целите, ще бъде невъзможно да се създаде рамка, която да позволява на малките и средни предприятия да се възползват от тази програма. Ето защо е задължително да се е, постави акцент върху развитието на научните изследвания на регионална основа. Ние трябва да насърчаваме многострачните партньорства и да разработваме насоки и ръководства в е, тази област. Не можем да изпълняваме цели без ясни процедури и без съответните и полезни инструменти. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Валган. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на докладчика и на комисаря. И двамата казаха, че научните изследвания, и иновациите са важни за бъдещето на европейската економика. Аз зная, че много университети в Уел ще се възползват от финансиране от Европейския съюз. Важно е всички ние да подкрепим достатъчно финансиране за научни изследвания и иноваторство в бюджета на Европейския съюз, а не да гласуваме против а, а, тези пера при гласуването на бюджета. Ние сме за упростяването и общи правила. Има известни безпокойства да се използват е, твърди суми. Мисля, че трябва да има определена гъвкавост и в тези области. Аз считам, че трябва да се фокусираме върху резултатите. Научните изследвания и новаторството обаче означават също, че трябва да приемаме и поемането на риска, не можем да изключим това. Подкрепям предложението да се създадат по-добри връзки между университетите и бизнеса, за да можем да се възползваме от всички научни изследвания, които се осъществяват. Председателката, благодаря ви. Госпожа Цикао. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Конкурентоспособността на Европейския съюз не е пожелание. То е задължително нещо. Ето защо трябва да инвестираме в научни изследвания. За съжаление, бенефициентите на програмите използват няколко източника на финансиране. За съжаление, всички те са свързани с различни правила и процедури, което затруднява достъпа до европейските средства. Е, учените трябва да, да се съобразяват с е, най-разнообразни правила. Развитието на научните изследвания в Европейския съюз може да се основава само на намаляване на бюрокрацията и улесняване на достъпа на малките и средни предприятия до финансиране. Много е жалко това, че заради кризата държавите членки намалиха бюджета за научни изследвания и образование. Призоваваме те да инвестират в образованието, което гарантира и качеството на научните изследвания. Искам да благодаря на докладчика Оди за това, че прие моето изменение, в което се призовава Европейската комисия да приеме повече финансиране за нужни проекти. Председателката, благодаря. Господин Галахар. Благодаря. Мисля, че този доклад ще получи широка подкрепа от парламента. Основен елемент е, че Съюзът трябва да бъде в началните редици в сферата на научните изследвания и новаторството. Без научни изследвания ние не можем да бъдем новаторите на утрешния ден. Нуждаем се от научни изследвания за създаване и поддържане на работни места, както и да запазим конкурентоспособността си спрямо бързо развиващите се економики. Ние се нуждаем също и от частния сектор, който да работи с учените, да има по-голямо участие на малките и средни предприятия и това трябва да се насърчи на най-високо ниво. Трябва да се гарантира, че бюрокрацията ще бъде сведена до минимум. Държавните и правителствени глави приеха инициативите, водещите инициативи, но подкрепата не е достатъчна. Ние се нуждаем от действие. Комисария знаем, че е за предприемането на действие, но е важно да има също и нужните инструменти, които да помогнат на Европа да преодолее сегашната економическа криза. Благодаря. Колегата Обермайер има думата. Благодаря, госпожо председател. Оценката на седмата рамкова програма за изследвания и технологично развитие поставя въпроса какви са предимствата и недостатъците на проектите за гражданите. Аз, например, мисля за проекта Интекс предимството, поне така се представя борба с тероризма, трябва да води до ползи за гражданите. Но всъщност кой печели от това? защото много често правата се нарушават по недопустим начин. И това се отнася най-вече за генетичната техника. Там профитират основно лобитата, а не гражданите. Ние трябва да инвестираме повече в изследователската дейност, обаче трябва трябва да имаме и по-добра оценка на проектите, защото в крайна сметка те се финансират от дънакоплатеца. Благодаря, господин Дот. Госпожа Дот. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Благодаря и на комисаря, която наскоро посети моят избирателен район в Северна Ирландия. Тя там стана свидетел на чудесни примери за високо качество на научни изследвания. Северна Ирландия е средна економика. 97% от всички фирми са малки и средни предприятия, но тази економика всъщност използва средства, използва много малко средства от Европейския съюз поради бюрокрация. Много малки предприятия просто се, не кандидатстват, а, защото не са убедени. Аз мисля, че примерът на аерокосмическата индустрия в Северна Ирландия е красноречив. Големи предприятия подпомагат малки предприятия, за да получат достъп до програмата. Използвам тази възможност, за да призова комисаря да ни предостави нови способи малките и средни предприятия да се възползват от тази толкова важна програма. Благодаря. Благодаря. Господин Молцар има думата. Госпожо председател, при седмата рамкова програма не става дума най-общо за изследвания, а за една специфична област в е, изследователската дейност, която е особено свързана с а, катастрофата в Кукушима и става актуална по този повод. Атомното лоби в последните години а, представяше токът от атомните електроцентрали като, като а, добър по отношение на климата, като щатяш климата и а, не се мислеше за альтернативи. Какво всъщност могат да ни помогнат по-мощните реактори, когато при земетресения и при наводнения те а, просто се срутват? Какво какво може да ни донесе една добра атомна централа, която при малка грешка може да застраши цели региони и цели страни. Затова ние трябва да обърнем по-голямо внимание на ядрената безопасност. Фукушима трябва да покаже шанс за продължаване на тази програма до 2012 и 2013 година. Благодаря. Благодаря. Господин Валеса е последният оратор. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, слушайки този преглед на седмата рамкова програма, бих искал да насоча вниманието към осмата рамкова програма. Има зелена книга, в която не се говори за някои сфери на научни изследвания, като рибарството, например, а научни изследвания в тази посока са много важни. В седмата рамкова програма морските изследвания изчезнаха. В следващата рамкова програма ситуацията трябва да се промени, за да можем изцяло да използваме реформираната политика по рибарство. Има много проблеми в тази политика, а тя е толкова важна. Научните изследвания в тази област са важни, за това е наложително да намерим нужното финансиране за целта. Благодаря. Давам думата на комисаря Гегенкуин. Благодаря за този оживен дебат. Искам да благодаря на всички, особено на онези, които взеха участие в дебата. Ние ще отчетем казаното при следващите програми с истинска европейска добавена стоеност До края на годината, на 30 ноември, ние ще представим предложения за бъдещо финансиране на програми за научни изследвания и а, новаторство. Ние вече очертахме някои идеи по какъв начин да постигнем това в а, нашата зелена книга, като обединихме различни инструменти на европейско ниво, поставихме ги под обща шапка, за да можем да подкрепим цялата верига от а, фундаментални изследвания до пазара по този начин мисля, че ще получим най-добър ефект от инвестициите. Очаквам да е, чуя резултата е, от вашия дебат по нашата зелена книга. Разбирам, че вашето мнение ще бъде прието до края на лятото. Участието на Карвалио, Мерки, Сауди, Ант Матиас, техните доклади ще бъдат отчетени при подготовката на законодателните предложения. И най-сетне, нека да припомня, че на 10 юни, петък, ние ще организираме събитие по консултациите за, по Зелената книга. Няколко депутати от парламента са поканени като оратори. Имахме повече от 1300 отговора. Получили сме повече от 700 документа от национални правителства, от асоциации, от бизнеса, от университети, от местни регионални организации. Получихме отговори от всички страни от Европейския съюз и извън него. Това показва огромният интерес на Европа към научните изследвания и новаторството като политики за бъдещия ни растеж. Нека да ви уверя, че участието и мнението на вашият парламент по време на тази междинна оценка ще бъдат взети предвид. Благодаря. Думата има докладчика господин Оди. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря председателството на парламента за това, че позволи организирането на този дебат, тъй като това не беше предвидено първоначално и е много хубаво това, че всички политически групи имаха възможност да проведат този дебат. Искам да кажа на комисария, че сме изключително благодарни. Имам предвид всички унези, които а, изразяват подкрепа за вас. Благодарим ви, защото вие правите много, разчитаме много на вас за упростяване на процедурите. Искам да благодаря докладчиците на всички политически групи, на колегите си, които внесаха множество изменения, както и на сътрудниците, които работиха по доклада, с който е, и изразявам едно ясно послание. Упростяването. Благодаря. Отбелязваме го. Думата конкурентно способност и индустрия. Очакваме. Трябва да направим връзка между научните изследвания, и индустрията чрез европейския патент, т.е. връзка между научните изследвания и практиката. Т.е. научните изследвания трябва да се превърнат в растеж. Също така трябва да отдадем предпочитание на високото качество. Европейския съюз трябва да бъде най-добрия на света. Това ще стане чрез високо качество на изследванията. Не знаем обаче кой ще бъде, е, кой ще спечели Нобеловата награда след 15 години. Ето защо трябва, имаме нужда от териториален подход. Ето защо високото качество е задължително. Накрая по финансирането предлага се отвояване. Откъде обаче? От селското стопанство, структурните фондове трябва по-добра координация между държавите членки правителствата ни казват няма да повишаваме вноската, ето защото е, е необходимо да има по-добра координация между структурните фондове, фондовете за развитие и другите фондове за една по-добра политика. Накрая, госпожо председател, предложих е, и това е много важно от политическа гледна точка, да имаме европейски план за научни изследвания за отбранителната промишленост. Дошъл е момента, в който Европейския съюз, възоснова 45-ти член на, на, на договора, да имаме програма за научни изследвания в отбранителната индустрия. Благодаря. Председателката, благодаря. Дискусията приключи. Гласуването ще бъде утре в 12 часа на обяд. Сега, следващата точка в дневния ред